Dear ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? Госпожи и господа, моля заемете местата си. Почти сме готови да започнем съвместното си заседание. Okay, thank you very much. I благодаря ви. Откривам днешното заседание. Това е съвместно заседание на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и Комисията за политика в областта на териториалното сближаване и по въпросите на бюджета на Европейския съюз, Комисия на Комитета на регионите. Господин Катане, уважаеми колеги от Европейския парламент, уважаеми колеги от Комитета на регионите, госпожи и господа, Позволете ми първо в рамките на днешното съвместно заседание за прилагането на Европейската програма за градовете да ви приветствам с добре дошли. Тази среща е част от общата ни работа за разработването на общоевропейска програма за градовете докладчиците ни по темата, госпожа Керстин Вестфал и господин Бас Керкерк, изготвиха документ, основаващ се на наши съвместни идеи и предложения. Наистина съм убедена, че всички наши членове от Комисията по регионално развитие изискват от нас конкретни действия в тази област. През септември миналата година Европейският парламент прие резолюция за градското измерение на политиката на Европейския съюз. В текста предлагаме всички нива на политическа дейност да участват по-тясно в този процес в рамките на многостепенното управление. Призоваваме и за механизъм за предупреждение и ранно предупреждение за проверка на спазването на принципа на субсидиарност. Подчертаваме, че програмата за градовете трябва максимално да се възползва от инвестираните в нея средства, като използва взаимодействието между програмите на Европейския съюз, националното и частното финансиране. И слушахме представянето на холандското председателство. Холандия вече от дълго време подкрепя този процес. В рамките на холандското председателство ще насочи усилията си към изготвянето на пакта от Амстердам, към подобряването на регулирането, към създаването на по-ефикасни финансови инструменти, както и създаването на платформа на знанията за градовете. Приветстваме тези усилия на холандското председателство. Европейският парламент ще излезе със своя позиция по окончателния текст на пакта, който ще бъде публикуван през май. Програмата за градовете цели да подобри живота не само в градовете, но и управлението на Европейския съюз. Тази програма е насочена към разработването на нови работни методи, включително на партньорства, както и към извършването на оценки на въздействието на законодателните ни актове. За целта ни е необходим прагматичен подход, който отразява потребностите по места и е насочен към партньорства на различни нива на управление. Нека изтъкна също, че европейските градове се вписват в контекста на всички останали градове по света. Затова и трябва да следим подготвителната работа по програмата Местообитания 3. Трябва да направим също така, че Европейската програма за градовете да е напълно съвместима с целите на тази международна програма. Надявам се, че днешното изслушване ще допринесе за постигането на общо разбиране за програмата за градовете. Ще се опрем на опита на учени и институции в тази област. Общата ни цел е Европейската програма за градовете да заработи, Сигурна съм, че всички ние тук в тази зала споделяме воля за работа в тази посок. Благодаря ви. Това бе всичко от моя страна. Думата има господин Катанел за уводни думи. Благодаря. Госпожо Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Уважаеми членове, на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Уважаеми колеги от Комисията Котер към Комитета на регионите, госпожи и господа. Позволете ми първо да благодаря на госпожа Михайлова и колегите от Комисията по регионално развитие за организирането на днешното съвместно изслушване. Това е крачка напред в нашия съвместен ангажимент за обединени усилия в работата по програмата на Европейския съюз за градовете. Изтъкваме този свой ангажимент в съвместното си изявление от минали октомври и в изявлението си за пакта от Амстердам. Днешното изслушване показва, че политическият съюз между ресорните комисии на Европейския парламент и Комитета на регионите е ползотворно и се основава на общи политически цели. Ще се спра върху две от тях. Едната е ускоряване на разработването и изпълнението на програма на Европейския съюз за градовете. Другата е усилване на ролята на градовете, органите на местно и регионално самоуправление в законодателния процес на ниво Европейски съюз. Нека се спра върху този аспект. Разискванията по програмата за градовете се водят от 1997 година насам. Тоест вече от повече от, 2, от почти 20 години. През 1997 Европейската комисия излезе с първото си съобщение за програмата за градовете. От тогава насам бе поставено началото на значими инициативи като Урбак, Джесика и други. Сега, след 20 години разисквания, декларации, резолюции, все още не разполагаме с програма за градовете на Европейския съюз. Тъй като няма такава програма, според мен няма и особено голяма съгласуваност на ниво Европейски съюз между отделните програми за финансиране и отделните политически инициативи. Не всички политически инициативи водят до желаните осезаеми резултати. Затова се нуждаем от нещо повече. Първата точка на съвместното ни изявление гласи, като взе предвид, че териториалното сближаване закрепено в договора от Лисабон, Програмата за градовете на Европейския съюз трябва да се разглежда като основен инструмент за териториално сближаване, като чудесна възможност за поемането на по-силен ангажимент от страна на градовете и европейските институции. Според мен това са двата аспекта, върху които трябва да поставим акцента. По-конкретно върху програмата за градовете и в по-общ контекст върху ролята на градовете в законодателния процес в Европейския съюз. Днешното изслушване е много важно за нас. За нас то е чудесна възможност да подсилим тясното сътрудничество между нашите двама отлични докладчици. От името на Комитета на регионите докладчик е господин Бас Веркерк, а докладчикът на Комисията по регионално развитие на парламента е госпожа Керстин Вестфал. Обеден съм, че тяхната съвместна работа даде възможности за добро взаимодействие – при изготвянето на резолюцията на Европейския парламент за градското измерение на политиката на Европейския съюз. Обеден съм също, че когато разменяме виждания, от това ще има и политически ползи. Госпожа Ван Лопе е докладчик по новото становище на Комитета на регионите, посветено на конкретните стъпки за прилагането на програмата за градовете. Трябва да изтъкнем и ролята на холандското председателство за постигането на напредък по програмата за градовете. Холандското председателство си взаимодейства тясно с госпожа Ван Делапе и с госпожа Вестфал. Обеден съм, че приносът на госпожа Ван Делапе ще бъде значим. Днешното изслушване е първото съвместно изслушване с участието на двете ни ресорни комисии. Убеден съм, че ще имаме възможност за ползотворна размяна на мнения, така както сме имали такива възможности в миналото по време на съвместни наши заседания. Трябва да работим заедно, за да излезем с силна конкретна позиция на Европейския парламент и на Комитета на регионите по пакта от Амстердам. Той ще бъде прият през месец май тази година. Поне се надяваме, че ще бъде прият. По приоритетните теми и стратегическите политически предложения на Холандското председателство и Европейската комисия ще можем да изтъкнем по-интересните за нас аспекти, като например уменията и работните места в местната економика, градската бедност, градската мобилност, приобщаването на мигранти и бежанци. Целта на Европейската програма за градовете е да предостави оперативна рамка, както и ефикасни инструменти за отключването на потенциала на градовете, като им даде възможност да приведат развитието си в съответствие с европейските политики. В бъдеще 95% от европейските граждани ще живеят в градове. 85% от БВП на Европейския съюз ще се произвежда в градовете. Градовете трябва да бъдат уреждани не само на ниво нови структури, нови компетенции на Европейския съюз, не само на ниво законодателство. Ще трябва да разработим и нови методи на работа по отношение на градовете, като поставим акцента върху по-силно партньорство по въпроси свързани с градовете, като отчетем и всички степени на управление в рамките на многостепеното управление. Органите на местно и регионално самоуправление, гражданите, гражданското общество, стопанските субекти и европейските институции. Всички тези структури трябва да си взаимодействат по-тясно, за да постигнат и по-добри решения за бъдещето на нашите граждани и на градовете ни. Благодаря на госпожа Михайлова, че е на същото мнение в рамките на тези съвместни изслушвания. Благодаря ви. Сега ще продължим с изложенията на нашите гости. Нека само ви припомня, че както обикновено, много строго ще се придържаме към предвидения график на работа. Затова моля гостите ни да спазват времето си за изказване и да се вместват в рамките по на 10 минути, не повече. Така ще имаме възможност за ще имаме възможност да изслушаме членовете и на двете ресорни комисии. Господин Катанел имате думата, за да представите първия ни гост. За мен е удоволствие да представя госпожа Кристин Хамза. Вероятно знаете, Комитета на регионите възложи едно изследване за потенциала за растеж на интегрирания дневен ред на Европейския съюз за градовете, включително качествени, количествени показатели и стъпили на реалните знания, изводи в подкрепа на нашите препоръки. И така, за мен е удоволствие да представя госпожа Кристин Хамза, която ще ни разкаже за тези изводи. Благодаря за поканата, благодаря за възможността да се изкажа пред вас. Ще представя резултатите от изследването. Предизвикателство е да се говори за градския дневен ред за 10 минути само, но ще се опитам да го направя. Ще покажа това, което би следвало наистина да включва дневния ред за градовете като теми. Това, което сме направили, което ще се опитам да ви представя разбира се, вие знаете колко е сложно градското развитие, но много са темите, в които трябва да се съсредоточат градските администрации, различните видове политики и административни структури. Три хоризонтални теми сме разгледали промените в климата, демографските промени и миграцията и това, което напоследък се опитваме да разгледаме в една цялостна европейска перспектива. Целта беше да съберем пет различни случая, пред пет различни групи от теми, за да можем да очертаем това, което могат да направят градските администрации. Не всичко от тези теми се разглежда на ниво политика, особено що се отнася до е, източниците, средствата или правомощията, липсата на правомощия на някои градски е, администрации. Трите тематични кластера са е, градската економика, социалните структури и ефикасността на ресурсите. И освен това имаме като общ чадър административното управление на градовете и а, нещо, което стои в а, центъра на всички тези групи от теми за нас е транспорта. Що се отнася до заключенията, всички знаем, че регионите и градовете са ключов а, двигател на растежа. Така че ако а, го признаем това, ще си дадем сметка, че дневният ред за градовете може да допринесе за економическия растеж в Европа. Едното нещо, с което трябва да се справим е секторната политика и как местните администрации с тяхната сложност и сложността на темите в градското развитие могат да интегрират тази а, политическа рамка. След това очертахме някои а, инструменти на кохезионната политика. Знаем за ITI, S3 ем, и други възможности. Целта беше те да се насочат малко повече за градското развитие и някои други инструменти, които също могат да бъдат развити малко повече. Това, което разглеждаме ние в дневния ред за градовете е. Ем, от една страна противоречието, че е, от толкова отдавна датира този дневен ред за градовете, а пък нищо не става. Ами, е, всъщност има много различни действащи лица, заинтересовани страни и това прави самия процес много про, е, сложен. И така целта е да има подход, който е за всеки отделен а, случай, да няма концепция, която въжи за всички. И на второ място имаме ключове лостове, ключови лостове и параметри, които трябва да се очертаят, особено в конкретния контекст. И така а, ние създадохме този модел, който е в две измерения, но има още измерение към него. Има едни по-меки и по-твърди политики, а, да речем а, транспорт, инфраструктура, отпадъци, вода. Всичко това са по- твърдите политики, а има и по-меки в областта на образованието, социалните политики и така нататък. Всичко това е част от целият модел на измеренията. След това трябва да се разгледа и вертикалния отгоре надолу подход в политиката. А от друга страна, в дневния ред за градовете трябва да има инструменти и средства, с които можем да приложим тази политика на практика в конкретния контекст. Също така дневния ред за градовете би следвало да способства за обмен на информация, за увеличаване на капацитета, така че да бъдат оправомощени добре местните администрации, да имат възможност за действие, но пък от друга страна да се попречи на злоупотребата с тези правомощия. Така че различни аспекти трябва да се включат в този подход. Две групи препоръки имаме. Общата препоръка е да има тези хоризонтални, минаващи от през всички други политики подходи. Все още смятаме, че всички тези политики са много секторни, затова имаме генерални дирекции. А от друга страна, трябва да се разгледат и други, е, всички други стратегии, когато говорим за е, този подход към развитието на градовете. Има напредък, но той трябва да бъде окоръжаван още повече. Трябва местните администрации да бъдат е, оправомощени и е, подкрепени по правилния начин, за да сработи платформата за всички нужни нива на администрацията. Имаме няколко казуса, които няма как да е, обясня подробно в момента, но накратко смятаме, че трябва да задълбочим работата по тези бизнес казуси. Комитета на регионите ще задълбочи анализа в своите работни групи, ще се уточнят още допълнителни ключови показатели и така ще може да се извърши един мониторинг оценка на тези бизнес казуси и да се извлекат конкретни действия. Тези казуси ще бъдат потенциални инструменти, средства за кластерите от теми, които показах по-рано и местните власти в различните политики по контекстуален начин, ще могат да вземат това, което им е нужно за съответните процедури. Това е съвсем накратко, изключително накратко, това, което ние разработихме в 150 страници, така че който се интересува повече, трябва да прочете цялото проучване. Благодаря ви, казва госпожа председателката. Често се случва така. 150 страници пък трябва да се представят за 10 минути, но много ви благодаря. Благодаря за направената презентация. И сега приветствам професор Майкъл Паркинсън. Той е заместник а, а, председател на съответната катедра в неговия университет а, в а, Ливерпул. Той също така съветва Европейската комисия и в Европейския парламент, както и парламента, парламента на Обединеното кралство. Днес господин Паркинса ще говори за градската политика и възстановяването, регенерацията. Надявам се, че правилно се изказах. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да съм тук в този важен ден, този важен момент за гражданите на Европа. Аз написах всъщност Бялата книга от 97 за Виена, както и градската инициатива през 94-та, а също и а, а, документа за холандското правителство 2005 година. Та, ще се опитам да говоря на 6 въпроса за 5 минути. Общо взето до това се свежда. Да, наистина животът се свежда до едва ли не 10 минути. Ще се опитам да се спра на 6 основни неща. Моят опит, моята гледна точка, целта на градската политика, какво се нуждае на успешна такава, какво е постигнала Европа за изминалите 20 години или не е постигнала и най-важният въпрос дали градския пакет, пакета за градовете ще проработи. Много малко се спомняме от историята, като че ли забравяме нещата, а трябва да действаме. Да, както вече казах, написах инициативата за градовете през 94-та. Вече е над 20 години е тази инициатива. Моето становище е, че няма нищо, нищо ново под небето като че ли а, само се пишат документи без а, да се прави нищо конкретно. Трябва да се сръточим върху същността. А, тогава казахме, че правим една крачка напред и две назад. Много декларации направихме и много малко действие, а имаме нужда от лидерство на а, всички нива и а, парламентът трябва да бъде измежду тези лидери не знам, ако не, не той и ако не са институциите, откъде чакате да дойде това лидерство. И а, не съм убеден, че работим ефективно. Смятам, че работният пакет и документа на комисията за 2015 е точно а, обратната позиция от това, което мислехме, че постигаме. Трябва да помислим какво искаме да правим по градската политика. Тази градска политика не е само за възстановяване на градовете и за бедните места в тези градове, бедните хора. Трябва да помислим за цялата система и а, как тя да бъде вързана с економическото развитие. Тези градски а, райони трябва да достигнат пълния си потенциал трябва да разгледаме общата градска система в различните държави в Европа. Смятам, че имаме и доста успехи. Иновациите, разнообразието, човешкия капитал. Така че това не е една тясна област с ограничени възможности. Напротив, имаме огромни ресурси и можем да направим тези градове много по- водещи и тласкащи напред европейската економика. Пактът от Амстердам е много интересен, но като че ли много малко хора се сръточават върху него. Е, той създава много въпроси, свързани с постоянните дилеми а, голяма градска среда или малка, економически, социална или физическа среда, а, социални нужди или економически възможности, партньорство или конкуренция, а, места или хора и между, институционални промени или пък подобен процес. Всъщност всичко е за а, градовете и а, за градските инициативи. Всичко това са нещата, които правителствата правят, но не толкова градски. Термина не е толкова градски, колкото град. Трябва да помислим какво да направим в това отношение. И продължаваме да променяме е, това, което искаме. Веднъж искаме едно, а после искаме друго но всъщност смятам, че трябва да направим, да има много повече стабилност в политиката и много повече резултати. Можем да си пишем планове а, за дейности, но ако нямаме капацитет да ги осъществим на регионално, на национално ниво и на градско ниво, тогава всичко се остава на хартия. А това, което правим ние е само да си променяме идеите, да скачаме от идея на идея. Трябва да спрем. Какво е всъщност успешната градска политика? Колегите вече започнаха да говорят и да развиват е, темата. Опитваме се да имаме вертикална интеграция. Градската политика в Англия се я наричаме хъмти-дъмти. Когато на правителствено ниво нещата се развалят, оттам нататък всичко се разваля. А, така че трябва да направим тази връзка много по-здрава. Това е много сложен начин на функциониране а не просто да се останем с декларации. Трябва да имаме, разбира се, хоризонтална интеграция, така че а, да се задвижат отделните елементи а, в а, било то правителство или а, други институции. Дали градовете си комуникират помежду си на хоризонтално ниво? Ми не толкова много. Така че именно за това трябва да обвържим отделните градски инициативи в една обща, широка економическа политика. Имаме нужда а, да помислим за економика, за конкурентоспособност, за социална справедливост, за хора и за устойчивост и за околна среда. Тоест, не да ги мислим отделно, да ги мислим заедно. И те да са част от всеки механизъм написах една градска инициатива. Мисля, че това е най-добрият документ, който въобще имаме. И смятам, че трябва да работим по това, от какви механизми имаме нужда за бъдеще. Мисля, че направихме доста неща. Имаме цял един списък от градски инициативи. В Обненто кралство, Франция, в Германия, Ирландия, имаме политиката Урбан в Европа. Всичките са много добри, но всичките си отидоха. Нищо не стана. Така че помислете по въпроса. Може би трябва да помислим за нещо друго, по-различно, а не поредната такава. Също имаме нужда от политическа стабилност. Нямаме нужда непрекъснато да променяме нещата. За да имаме такава успешна политика, имаме нужда от политически а, промени. Не само празни приказки по бели книги и така нататък. Имаме нужда от финансови а, институции, които да помагат. Имаме нужда от интегрирана политика на регионално, на национално, на градско, на европейско ниво. И нека парите а, да имат последователност, приемственост в а, местата, където и в проектите, където отиват имаме нужда от участието на партньори, а също и от общностите. Те имат нужда от прозрачност, имат нужда и от отчетност и а, от помощ. Как ще проработи това? Трябва да се съсредоточим върху способност и а, кохезия. Също да подкрепим хората и да съгласуваме политики и пари, и да изберем правилния мащаб, нито много голям, нито много малък. Нека да не говорим за бъдеще за а, градове или за урбанизъм, а за градски район, защото това е правилният мащаб. Трябва да говорим за, отнош... за договорни отношения. Знаете, че там има различни а, нива. Трябва да помислим за а, капацитет и за резултати. И също имаме нужда от дългосрочен ангажимент. Това са нещата, от които имаме нужда. Мисля, че ми остават 4 минути. Имаме нужда от ем, визионерско лидерство, ефективно партньорство, стратегически подход, ем, ангажимент от основните отдели, които участват. Имаме нужда от ем, координирани стратегии и е, добра координация на финансовите потоци какво сме направили за тези 20 години. Една стъпка напред, две стъпки назад. Мисля, че като цяло комисията правилно оценява своите ограничения, но за бъдеще имаме нужда от повече и по-амбициозни инициативи. Трябва да пом... през 2005 година, когато се стартира Urban, се, се взехме решението да продължим или не. Смятам, че този проект свързва добре градовете но казах, ако ще запазим Urban, дайте повече средства, направете го по-голям и по-конкурентно способен. Другото основно, което казах е, че ако подсилите Urban, трябва да осигурите средствата, трябва да видите кои градове ще участват, кои са приоритетните участници, е, регионите не трябва да контролират, но градовете трябва да могат да, е, да контролират и съответно да има проекти. Не, не сме го направили. Арбан тръгна, стартира се инициативата, но вече никой не вярва. И не смятам, че имаме достатъчно участие от градовете, не смятам, че има достатъчно капацитет, нито че са а, синхронизирани целите, няма достатъчно подкрепа от държавите членки, от комисията работният документ на комисията създаде много малко положителен елемент. Говорим за европейският дневен ред за градовете. Аз смятам, че трябва да говорим не за такъв дневен ред, за такъв график, а по-скоро за политика. Така че това е което можеше да се направи а, но трябваше много повече за тези градове. Още две минути, госпожо председател, господин председател, ако ми позволите. При все това ставам оптимист, въпреки всичко, което казах. И мога да кажа, че съм реалист. Мисля, че имам един много важен момент. Казах, че това, което направихме в миналото, има и добри неща, има и грешки. Но трябва да се получим от тези грешки и да вървим напред защото иначе ще загубим една, ще пропуснем една невероятна възможност. Дали то от сте е добър? А, не, не винаги е лесно да вземем правилното решение, но смятам, че там има добри елементи, говори се как да процедираме, интегрирания финансов пакет, участието от другите а, партньори, от институциите. Това са все а, хубави елементи, които остават обаче само в списъка с желанията. Надявам се комисията да напредне по целият този списък, който тук сме изброили, за да можем да продължим напред. Тук говорим за политическа координация, за преразглеждане на механизмите за 2020. Всичко това са все добри препоръки, които можем да включим. За останалата част имаме нужда от участието на правителствата. Така че смятам, че това ще бъде ангажимент от страна на градовете и регионите. Кога ще имам резултати? Дали резултата ще бъде светкавичен? смятам, че в момента, в който започнем да действаме по този пакет, всъщност започваме да пренаписваме това, което не сме направили през изминалите 20 години. Имаме нужда от политическа воля страна на комисията на държавите членки, за да проработи тази дейност. Само така ще имаме някакъв успех, заедно с партньорите. Трябва да сласкаме към действия, трябва да се запитаме какви са нашите партньорства, как точно ще процедираме дали можем наистина да направим нещата да се случват и как да променим поведението, как да променим нагласите. Смятам, че трябва да се сръточим върху процеса, върху действията, защото а, това е основното. И после да видим кой ще ни последва и как. И така както и колегите казаха, а, трябва да сме реалисти относно градските възможности в Европа. Много от държавите членки трябва да проявят гъвкавост, за да видят кои точно градове от какво имат нужда. Но смятам, че имаме едно добро начало и се надявам, че с малко повече опит ще постигнем добри резултати. Благодаря. Thank you, Professor Parkinson. Благодаря, професор Паркинсон. Благодаря ви за провокиращото, много интересно изложение. Давам думата на следващия ни гост, господин Микаел Ерман от Стокхолм. Той е специалист по стратегическо устройство на територията. Ще ни представи най-добрите практики областта на устойчивото земеползване. Това е една от 12-те теми, подбрани за тематичните партньорства в рамките на програмата за градовете. Земеползването е особено важен аспект. То е и голямо предизвикателство за много граждани в Европейския съюз. С интерес ще изслушаме изложението ви, господин Ерман. Имате думата. Добър ден, благодаря ви за поканата. Да, аз съм специалист по устройство на територията, по градско планиране. Работя на място в областта на земеползването. Земеползването е в основата на развитието на градовете. Ще ви дам някои примери от практическия ми опит в Стокхолм. Ще изложа и някои наши размисли по програмата за градовете. Така ще ви изложа и гледната точка на един голям град. На този слайд има някои статистически данни за развитието на градовете и земеползването в градовете. Това са данни за броя на населението в Европа. Те ясно показват, че населението ще продължи да увеличава своя брой, в това число и в градовете, тъй като градовете се разрастват. Трябва да вземем предвид в това отношение и селските райони. Те ще продължат да се обесел, обеселяват. Затова и трябва да ги вземем предвид, когато говорим за програмата за градовете. Земеползването е нещо, което правим всеки ден, изграждайки домове, изграждайки инфраструктура и други. 36 европейски държави използват изкуствено създадени повърхности, например промишлени, търговски обекти, жилищни квартали и инфраструктура. 4% от европейския континент представляват подобни изкуствено създадени повърхности. Какво да кажем за градовете? Има толкова различни градове, толкова различни форми, възможности за тяхното развитие. Можем да направим сравнение между Европа и други континенти. Това сравнение показва, че повечето граждани на Европа живеят в малки градове или в агломерации. Нямаме толкова много мегаполиси, но има 15 мегаполиса с повече от 1 милион жители. Повечето обаче, както казах, живеят в малки или средно големи агломерации. Кое е най-голямото предизвикателство? Економическият растеж предполага за вземането на определени територии. Около 200 000 квадратни километра са изкуствените повърхности в Европейския съюз. Над 1000 квадратни километра всяка година буквално биват изяждани от градовете, тъй като трябва да се изграждат жилища, инфраструктура и други. Това е съпроводено от загуба на обработваеми площи. Разрастването на градовете е факт. Повишава се потреблението на ресурси в градовете, и в резултат от това се завземат територии, освен това се стига и до необратимо запечатване на почвите. Най-голямото предизвикателство е, са многото форми на неустойчиво земеползване. То трябва да бъде отчетено в програмата за градовете. Няколко примера от Стокхолм. Тук виждате центъра на Стокхолм, Стокхолм бе първата зелена столица през 2010 година, тъй като имаме дълга традиция в областта на устойчивото земеползване. Целта ни е да установим форма на устойчиво земеползване в града. Искаме да изградим един компактен град, който да дава достатъчно пространство на своите граждани. Искаме един град, в който да има добро сцепление. И ще ви дам няколко примера, които показват какво може да се постигне по отношение на земеползването в рамките на програмата за градовете. Това е нашето виждане за един гъсто населен град и добри връзки с обществения транспорт добрите връзки с обществения транспорт водят до много социално-економически ползи. Повторното използване на земите също, но за гражданите това е много трудно. Не им е ясно точно как могат да го направят. От 90-те години развиваме изоставени промишлени обекти, деконтаминираме почвите на тези обекти. Европейският съюз може да ни подпомогне в този много сложен и скъп процес. Опитваме се също така да запазим озеленените пространства. Вече сме постигнали немалко. През 98, между 1998 и 2009 година населението нарасна с 15%. Същевременно успяхме да опазим зелените си площи, но за целта е необходима политическа воля, необходими са и действия. Освен това, в Стокхолм установяваме взаимодействие между различни мерки, като адаптирането към измененията в климата, социалните аспекти, и градските екоуслуги. Отчитаме всички тези аспекти при градското планиране. Земите се използват не само за изграждане на сгради, те се използват и за да запазим градовете зелени, за да ги приспособим към измененията в климата. Следващият пример е пример за смесени градски инфраструктури. От едната страна виждате транспортен възел, който може да бъде обаче преобразуван и в нещо друго. Могат да бъдат изградени сгради. За целта трябва да се вземат предвид много законодателни актове, например за шумозащита, за качеството на въздуха и други. Какво е нашето основно послание? Необходими са ясни политически концепции и дългосрочни ангажименти. Това е подхода, който приложихме в Стокхолм и този подход сработи. Много е важно също така и управлението на земите, както и управлението на режима на собственост. Това е важно, тъй като така се гарантира и финансиране. Освен това, ще трябва да се обърне внимание на компетенциите при планирането. Трябва да има компетенции на високо ниво. Трябва да се установи взаимодействие между частния и държавния сектор. Необходими са и документи с добри насоки, както и последваща проверка на предприятите мерки. Какво означава всичко това за програмата за градовете? Представителите на градовете трябва да участват в по-нататъчната работа по нея. Разбира се, трябва да участва и комисията, тъй като тя има мандат за финансиране, който е много важен. Що се отнася до сътрудничеството, то трябва да бъде поставено в по-широк контекст по отношение на управлението, тъй като управлението на градовете е много сложно. Ще трябва да се разгледа проблема през призмата не само на големите градове, но и на мегаполисите. Необходимо е по-добро регулиране. Това е един от стълбовете, на които трябва да се опрем. За нас в Стокхолм е много важно по отношение на земеползването да се спазва принципа на субсидиарност. Необходимо ни е по-добро законодателство. В бъдещите законодателни актове трябва да се отчете градското измерение. Имам предвид законодателните актове на Европейския съюз. В този процес трябва да участват и градовете. А що се отнася до финансирането, съгласен съм с Майкъл, че е важно въздействието му върху работата в градовете финансирането в градовете трябва да бъде допълнено и с финансиране от Европейския съюз. Трябва също така да обърнем внимание на екологичния аспект от земеползването. Той трябва да бъде отчетен наред и с градските екоуслуги. Необходимо е това да бъде обвързано и с интелигентни решения за градовете. Те дават възможност за гарантиране на поземлените ресурси и за тяхното ефективно използване. Необходими са също така обмен на опит, трябва да се получим взаимно от опита си, това винаги е важно, но трябва да се доближим и до гражданите, най-вече що се отнася до гарантирането на равнопоставеност между отделни групи, като например мъжете и жените. Това също трябва да залегне в програмата за градовете. По време на подготовката си за днешното събитие установих, че не може да се направи добър обстоен преглед на промените в земеползването в Европа. В момента не разполагаме с надежни данни. Такива са ни необходими, ако искаме и добра европейска политика. Мога само да кажа също, че трябва да се възползваме от съществуващите в Европа мрежи, трябва да се възползваме от тях в бъдещата си работа и ако искаме да постигнем добри резултати с програмата за градовете. Председателката, благодаря ви. И слушахме три много интересни представяния. Някои от тях бяха наистина провокиращи. Предоставихте ни много богата информация. Сега имаме много малко време за въпроси и разисквания. Двама колеги от Комисията по регионално развитие са се записали за изказване, но нека първо дам думата на нашите гости. Господин Катане, моля да дадете думата на вашите колеги от Комисията Котер. Господин Петър Освалд. Uh, Здравейте на всички. Много бяха интересни презентациите, които чухме днес. От 98 мисля се занимавам с градската проблематика. Искам да напомня за програмата от Виена. Много е интересно и смислено като развитие, но искам да спомена и някои други градове които продължава развитието. Малко е трудно в някои от новите страни членки как се променя развитието. Променя се транспорта, променят се други неща. Така че са ни е, тру... си ни е нужно да видим как може да се стабилизира развитието. Използването на градския дневен ред винаги зависи от а, финансовата система на общините има различни възможности и винаги е полезно да се сравнят а, отговорностите и финансовите а, отговор, а, възможности в общините, къде, какви такси и данци се събират. Понякога е много трудно. един много важен инструмент в момента е ITI и смятам, че има някои обаче сериозни проблеми с него. Не всички а, държави ще го приложат. Или пък ще го приложат в много ниска степен. Ще го използват. Това е жалко, защото това е идваща политика от комисията – сега сме две години след началото на програмния период и мисля, че никой няма да си направи сертификация и за едно евро от интегрирания териториален инструмент ITI. Благодаря на а, господата за представянето много добра подготовка е за периода 2020-2027. Ако искаме нещо да постигнем тогава, трябва да започнем сега и да се подготвим за бъдещето. Благодаря на колегата, защото малко са промените в, след... в последните 10 години. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Вестфал, нашата докладчица в комисията Реги. Благодаря. Днес не мога да говоря много високо, за което съжалявам. Благодаря на всички наши гости за техните прекрасни изложения. Онова, което казахте, наистина напълно съответства и на нашата позиция в Комисията по регионално развитие. Господин Ян Олбрихт и аз, още когато се обсъждаше следващият програмен период, се опитахме да направим немалко за градовете. Все още обаче не е направено достатъчно. Всички сте напълно прави за това, че трябва да работим много по-усилено. Вече от 20 години чакаме Наскоро приехме с голямо мнозинство доклада си по собствена инициатива. Всъщност в областта на градската политика изоставаме. 70% от населението на Европейския съюз живее в градове. Вие говорихте и за добавената стойност на градовете, за стопанските субекти, които извършват дейност там, за предприятията. Наистина, градовете са от основно значение. Но има и още нещо, което отбелязваме в доклада си, заедно с Комитета на регионите. Става дума не само за големите градове, а и за малките и средно големи градове. Опасявам се, че ще бъдат противопоставяни градовете на селските райони. С право казаха нашите гости, че и комисията трябва да предприеме нещо – в доклада си отбелязваме нещо, което е изключително важно, а именно онзи в, в комисията трябва да има ресор за градовете. Жалко е, че в пакта за Амстердам няма такова предложение, но това за нас е изключително важно, тъй като трябва да има координиране отгоре надолу трябва да има на по-високо ниво служител, който да разполага с компетенции, с които онези на по-долните нива не разполагат. В пакта от Амстердам не се говори за големината на градовете, но в него се предвижда принципът на партньорство, който е много важен. Ние успяхме да го наложим за следващия програмен период заявихме, че всички действащи лица трябва да работят заедно, защото ако няма средства, няма да можем да постигнем нищо. Необходими са ни средства, но те трябва да се изразходват целесъобразно и ефикасно. Между градовете има големи разлики. Някои имат големи проблеми с демографските промени, а други трябва да подобрят политиката си в областта на жилищното настаняване. В, настаняване. в Германия, например, трябва да изграждаме повече социални жилища, нещо, което пренебрегвахме през изминалите години. Подобно е положението и в други държави, вероятно. Но за това са необходими средства и трябва да се вземе предвид и ролята на градовете. И преди съвсем да ми прекъсне гласът, просто ще спра до до тук. Благодаря ви за работата до сега. Предстои ни наистина много тежка работа, но съм убедена, че заедно ще се справим. Благодаря сега господин Адамович на думата. Благодаря и аз за интересните изложения. Искам обаче да се върна на нещо, което спомена гостена ни от Стокхолм. По-конкретно в градския дневен ред липсва едно важно изложение, измерение на свързано с големите метрополи. Често говорим за малки, средни градове, средно големи градове, но именно в най-големите градове са най-многото иновации, и там се генерира най-много БВП. Там са и академичните среди и за съжаление това измерение често липсва или пък не е добре застъпено в европейския дневен ред за градовете. Ако Европа иска да се конкурира с другите континенти, то тя ще се конкурира именно с тази платформа на големите градове. Все повече големи градове а, съществуват. А, а не смятам, че документа би следвало да е с безкрайно много възможности и всеки да се избира а, по нещо. Трябва а, той да отразява нашата цялостна идея за това какво да представляват градовете в бъдеще – Нещо друго, което видяхме в презентацията на, на колегата ни от Швеция, много са различни градовете. Някои по-малки, други много по-големи. Би трябвало да имаме а, едини критерии, които да ни помогнат да очертаем понятието град би било полезно да очертаем такива критерии и да знаем какво визираме, когато казваме град. Да има най-малкото един най-малко обзнаменател, знаменател, например, минимум население – и на последно място като коментар от мен, на 27 страница в дневния ред, има различни теми. Има най-различни такива, една от които е културата. Трудно можем да си представим, че изграждането на градовете, социалното сближаване би могло да се осъществи без този аспект – културата – и смятам, че трябва винаги да помним, че нашите е, градове имат демографски проблеми, е, много бързо застарява населението. И накрая е, трябва също така да кажем, че нашите градове трябва да са отворени, да способстват за повече включване и участване. Гражданите трябва да се чувстват като част от своя град, но и тези градове да бъдат отворени. Това е един от най-големите активи на Европа. Трябва да сме горди с него, тази отвореност на градовете. А сега давам думата на господин Наобрехт, който е член на а, интергрупата Урбан, както и е а, част от нашата комисия. Благодаря, госпожо председател. Наистина някои от нас са част, на тази, част от тази група, както и от комисия, част от комисията Реги. Нека да припомня темата на днешното заседание. Ние говорим за пакт от Амстердам, съвсем конкретен документ, последица от дневния ред за градовете и би следвало той да се подобри през май в Амстердам. Ето защо този документ създава някои въпроси, по които би следвало да работим. Една бележка. Не знам дали всички знаете, аз съм докладчик за преразглеждането на бюджета, за многодишната финансова рамка. Там има информацията, че Европейската комисия би следвало да подготви предложението за новата многодишна финансова рамка преди края на 2017 ново приложение. Това означава, че комисията трябва да а, предложи нова структура на многодишната финансова рамка, вероятно нови политики за нея и вероятно нова идея за политиката по сближаването, защото преди 2000, края на 2017 след да се случи това. А всъщност пакта от Амстердам въвежда партньорствата. Партньорствата траят 3 години, 16, 17, 18. И така партньорствата би трябвало да се завършат след като комисията направи новото предложение. Ето защо имаме известно... Тоест нямаме време да чакаме. Трябва да върви в паралел с партньорството. партньорството ще има експерти, държави членки, градове и не можем да губим време до края. Ще бъде твърде късно. Ще стане 2027. Но това е една бележка, която аз мятам за много важна, да сме наясно с динамиката. На второ място, въпросът, който може би трябва да, за, а, дадем след втората част. Кой ще се заеме с това а, в комисията? Надявам се, че представителите тук ще могат да отговорят. Кой в комисията ще се заеме с това? Знаем, че а, Норпад Кале ще се заеме с а, тази а, задача, но колко хора в комисията ще отговарят за това? Кой ще участва? Много са сериозни амбициите, затова нека да приведем някаква конкретика за последващите действия. И сега въпроси. А, въпрос към а, Майкъл, извинявайте, професор Паркинсън. Вие не бяхте толкова провокативен днес, но аз ще ви провокирам. На първо място, вие казвате, че а, не ни трябва градски дневен ред, а ни трябва градска политика. Но нека сме ясни. Пакта от дам е за градската политика, а не за дневния ред за градовете. Тук сме напълно съгласни. Ние се разбираме добре. Най-добре беше е, представено от колегата. Или имаме политика, или имаме упражнение. Не са нужни упражненията. И накрая, по въпросът ми. А регионалната политика? Част ли е градската политика от регионалната политика или е паралелна политика? Това е много провокативно. Нека да отговорим на този въпрос, защото ако не отговорим на този въпрос, ще сме в един много половинчат изкуствен дебат. Така че градската срещу регионалната политика. Това е въпросът ми към вас. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Тече времето и трябва да преминем нататък. Имаме на втори път а, а, въпрос за а, дискусия. А, още двама желаят да се изкажат, но нека помоля, ако са по-конкретни въпросите, да дам думата сега. Или пък, ако е обратното, ако са общи въпросите, вероятно е по-добре е да чуем презентациите сега и след това а, да дадем думата на членовете на комисията Реги и комисията Котер в втората част за дебат. Съгласни ли сте? Имаме ли въпроси, които са по-конкретни? Няма. Вече имахме въпрос от господин Олбрих към господин Паркинсон. Кратък въпрос и можете ли кратък отговор да дадете или е твърде провокативно? А, обвинявам го. Той ме докара тук, за да ми задава такива провокативни въпроси. Сега, нека да сме наясно. Мога да кажа каквото поискам. Това е, това е доброто в това да си учен и да работиш в университет. Напълно съм съгласен да говорим за че да говорим за европейски график за градовете е всъщност разводняване на нещата. Трябва да говорим за стратегия, трябва да говорим за политика, така както го каза и колегата. Трябва да помислим обаче първо каква точно Европа искаме, каква е ролята на градовете и как ще надграждаме и кой е в Европа било то държавите членки, отделните градове, отделните райони, ще играят тази роля. Мисля, че наистина трябва да сме много по-ясни. Освен ако нямаме вече готов капацитет. А, не съм разглеждал а, детайлите а, след пакта за Амстердам. Мога да кажа, че регионалната политика нищо не направи в това отношение и че а, градовете имат нужда от специфична политика, защото те теглят напред националните економики. Настоящата им политика е толкова устаряла. А, мисля, че трябва да решим на какво ниво а, ще а, дадем правилният тласък, правилният лос, който да повдигнем. А, смятам, че трябва да имаме такива политики а, около градовете, региони, не само региони. И по този начин ще се справим за всички предизвикателства и ще се възползваме от възможностите пред Европа. Защото Urban е всъщност една минимална градска политика и не смятам, че ще даде това, което имаме нужда. Ето, 80% от нашето население в градовете. Това е най-важното. Някои, някои места са по-важни от другите, колкото и провокативно да ви звучи. А, благодаря ви. Виждаме, че вече имаме дискусия относно бъдещата кохезионна политика. Може би политика за регионите, политика за градовете региони. А сега нека да продължим с презентациите и сега приветствам госпожа Елена Риков, която в момента е ръководител на Европейската програма за градовете в Загреб, относно Загреб и тя ще говори за градската бедност и достъпа до а, жилища в градовете. Заповядайте, имате думата. Благодаря, добър ден на всички. Уважаеми депутати, дами и господа, искам да благодаря на комисията Реги за дадената възможност да представя пред вас и от гледна точка на властите в един град, как ние се борим с предизвикателствата пред градската политика, пред бедността и да покажа как местните правителства могат да допринесат за решаване на тези въпроси. Виждате някои факти, които говорят от само себе си. Знаете, чухте го, 70% от населението в Европа живее в градовете и повечето от политиките засягат пряко живота на хората в тези градове. При все това, ние нямаме едно специално място отредено за а, градските власти в преговорите по тази политика. Така че смятам, че трябва да се преразгледа целият процес на комитологията, за да имаме систематично участие на градските власти в политиката а, за развитие на градовете и разпределенето на средствата. Това вече беше признато многократно през изминалите две години по време на сътрудничеството а, Реги Котер, особено когато а, виждате и тук документите, а, които съпъсват въпросните инициативи, съвсем накратко виждате как а, са а, определени предизвикателствата и се предлагат и конкретни стъпки и действия също много пъти беше казвано, че предизвикателствата на местно и градско ниво могат да бъдат решени сами, само на такова ниво. Местното ниво може да даде решения и да насочи средствата там, където е необходимо да има такива. Така че Нека да видим какво точно става сега в Европа. Тези две теми се застъпват все повече в Европа, най-вече до някъде и заради финансовата криза и заради кризата с иммигрантите. И виждаме, че тези теми са толкова тясно свързани. Другото, което забелязах е, че има един, една експлозия на всякакви други типове градска бедност, в, особено в големите градове, особено в Източна Европа. Не очаквам да видите това точно от цифрите, които ви представям, но проблемът не е само в количеството, но и в типа помощ, която европейските граждани искат и от която имат нужда, за да удовлетворят основните си нужди, като покрив над главата си, образование, храна. От този слайд евентуално можете да видите някои елементи. Опитах се да включа няколко цифри, които да говорят от само себе си. Виждате в Европа няма единна политика и единен модел, който да се използва. Има големи разлики между държавите членки по въпроса как се решават тези проблеми. Има остро търсене на социални жилища, а от друга страна намаляване на дейностите на градовете в проекти, свързани с социалното настаняване. Това се дължи, както вече казах, на финансовата криза, която предизвика загубата на домове за много хора, но също и ограничения бюджет на местните власти, в рамките на бюджетните ограничения, наложени от националните правителства, а също и урязването на услугите от общ интерес, защото има много странно странна дефиниция за социалното жилищно настаняване, което е свър... която е свързана най-вече с а, различни а, силно а, зависими а, домакинства. На следващият слайд виждате една графика, която показва а, размера на проблема за жилищното настаняване, нещо, което не винаги е добре представено. Виждате таблицата, графиката е а, на младежите, които живеят с родителите си до възраст 34 години, почти 50%. Така че Както си представяте, по-голямата част от тези младежи със сигурност не желаят да живеят с родителите си до 34-35 години, но просто не могат да си позволят друго жилище. Как градовете се справят с този проблем? Бих казала, че като градски власти, ние непрекъснато се сблъскваме с все повече молби от граждани за достъп до жилищен фонд на този етап няма кой знае какви промени спрямо изминалите две десетилетия. В западните държави има дълготрайна традиция за социални жилища, така както беше споменат Виена. Още през 1920 година беше започната тази политика и е, днес имаме голям такъв процент социални жилища. От друга страна, вижте комунистически държави или Източна Европа, където преди прехода всичко беше обществено или социално жилище. И след приватизацията се получи една огромна празнота. За всички граждани, тези, които не могат да си позволят да плащат високите цени на тези частни жилища. Такъв е случай и с Загреб. Ние започнахме една програма за изграждане на жилища преди около 15 години. Около 50 000 апартамента изградихме и те първа ще бъдат завършени още нови. Ние се средочаваме най-вече върху задължението ни да изградим тази социална инфраструктура, защото решаването на проблема не минава само през създаване на апартаменти, социални апартаменти. Няма европейска платформа, която да позволява обмен на практики, на опит между отделните държави. Смятам, че това е нещо, което европейският график или дневен ред за жилища, за градовете трябва да направи. Ето някои слайдове тук. Италия, примерно, както и Харватия, има недостиг на такива жилища, което води пък до строене на незаконни постройки. В Харватия в момента има тече един процес на узаконяване на тези постройки. Проблемът е, че тъй като тези сгради не са планирани, те нямат никаква инфраструктура свързана с вода, с ток и съответно няма, няма как тези постройки да не се превърнат в гето. Това, са, това е един от проблемите е, в градовете. Относно бедността, там данните са дори още по-тревожни заради настоящ, настоящата ситуация в Европа. Не само, че не намалява бедността, а тя се увеличава. 7 милиона повече са бедните. голям брой са бездомните в Европа 5,1 милиона и голям брой хора също не могат да си позволят да плащат настоящите стандарти, които да, с които да имат достъп до социални жилища. Въвеждаме най-различни политики, които имат за цел да се борят с економическите проблеми на държавите. Но те създават друг тип проблем, който е всъщност много по-голям, има един мултиплициращ ефект – така че смятам, че градски градския дневен ред е платформата, където трябва да се опитаме да променим нещата, ако не искаме да нанесем големи щети в един друг аспект. Така че кои са причините за и формите на градската бедност? Установих, че още през 2013 година Европейската комисия е, е установила, че има повече бедност в градовете, отколкото в малките градчета и това въжи особено за най-слабо развитите държави. Това трябва да ни бъде сигнал, защото е, в развитите западноевропейски държави големите е, градове имат също все по-голям проблем с бедността. А ние в Загреб непрекъснато виждаме увеличаването на градската бедност и разискваме появата на нови форми. Например, детската бедност, която много често е скрита. Децата може да ходят на училище, да изглеждат от нормално семейство, но може да нямат достъп до здравни грижи, да не се хранят хубаво. И в Харватия миналата година а, за първи път установихме, че деца, които ходят на училище, не могат да си позволят да ядат. А, учителите уведомиха градските власти, те пък уведомиха националните власти. Това показва, че трябва да имаме нови критерии за следене и за измерване на новите форми на бедност. И трябва да създадем нови социални критерии. Те трябва да включват еднакво и економически, и финансови, и социални критерии – и, кои, и те да бъдат водещите при разпределението на средствата. Как? А, това е друга графика, която ви представям. Тя показва процента на хората, чието доход е под 60% от средния. И също цените на жилищата. Нямаше да бъде толкова тревожно, ако цената за жилище не е толкова а, голяма. И съответно остават много малко средства на разположение за покриване на всички останали разходи, образование, храна, а, здравните разходи, а пък да не говорим за култура или спорт. Мисля, че Таблицата много ясно показва тенденцията. Градските власти, когато трябва да разглеждат и да се борят с бедността, трябва да обърнат внимание на нуждите на гражданите и това трябва да става в реално време на терена. Например, ако семействата, например, не могат да си плащат заема за жилището, те би трябвало, те надали ще се обърнат към националните власти или пък към Европейската комисия. Те ще се обърнат към местните власти и там трябва да им се предложи някаква помощ, трябва да им се предложи жилище и план в дългосрочен аспект или в средносрочен за това как да им се осигури работа или някакъв друг тип помощ. Това е нещо, с което се сблъскваме всеки ден. И въпреки, че Загреб отделя над 30% от годишния си бюджет на тези програми за социално подпомагане. Ние бихме желали да чуеме другите райони и градове, какво мислят те и как са решили проблема. Имате ли някакво а, законодателство на а, регионално ниво или на местно ниво, за решаване на такива проблеми, било то за жилище, за образование, за спорт, за здравеопазване и така нататък. Ние непрекъснато сме изложени на подобни проблеми и а, трябва непрекъснато да мислим от каква подкрепа имат нужда тези семейства, тези хора, как можем да им я дадем а, и съответно имаме нужда от вашият опит за това кое работи, кое не работи добре, какво може да се направи на терена, така че да видим а, резултатите бързо, две, и след 2 или 3 години, а не да чакаме 10 или 20 години, както чухме тук. А, извинявайте, казва председателката, нека да ви напомня, имате ограничения във времето. Да, почти приключих, каза ораторката. Така че градовете се опитват да намерят решения но мога само да потвърдя казаното от колегите преди мен, а именно, че ни липсва едно звено, което да решава, което да бъде връзката между институциите, европейските институции и местните власти. Към него да се обръщат тези власти, когато се сблъскат с някакъв проблем. Очакваме с нетърпение преговорите ви. Благодаря. Господин Катанио. Next... Благодаря. Нека ви представя следващия ни гост, господин Рамон Санахуха, директор на отдел Имиграция и междукултурност в Барселона. Господин Санахух активно участва в разискванията на европейско равнище, игра важна роля в рамките на инициативата EuroCities. Днес той ще ни говори за предизвикателствата, свързани с миграцията и беженците в град като Барселона. Имате думата. Благодаря, благодаря от името на град Барселона за възможността да споделим с вас нашата гледна точка в областта на миграцията и беженците. Мисля, че сега е момента да говорим за нова политика по отношение на градовете. Беженската криза е повод за нас да въведем някои нови методи в градската политика. Ще започна с няколко допускания за политиката в областта на иммиграцията и беженската политика на местно и регионално равнище. Първо трябва да признаем, че всички по-големи градове и градски райони съществуват благодарение на имиграцията. Освен това, интеграцията е двупосочен процес – в него участват както приемащото общество, така и мигрантите. Процесът не е едностранен. Важно е също така, че фактори свързани с контекста са важни при разработването на различни стратегии. Фактори като историята, националното законодателство, тъканта на градовете, политическите системи, градските политики и други. Това означава, че има възможност за различни стратегии за интегрирането на бежанци и мигранти. Няма еднозначно решение. Може да се разискват различни стратегии, но е необходимо някакво минимално ниво на консенсус на местно равнище. Важно е също така, че политиките за интегриране трябва да бъдат разглеждани в по-общ контекст. Не бива те да се разглеждат от призмата само на една област, като например економиката или сигурността, тъй като всички области са взаимосвързани. Трябва да имаме предвид, че в случая говорим за хора, а хората имат своите потребности. Мигрантите и бежанците могат да окажат въздействие на местно равнище по отношение на жилищното настаняване, на системата на здравни грижи, на възможностите за отдих и за трудова заетост. Това са въпросите, за които трябва да говорим. Интеграцията е една естествена компетенция на местно равнище, тъй като този процес се наблюдава на местно равнище. Държавата има своите компетенции, имат своите компетенции органите на местно самоуправление. Държавата по-скоро се съсредоточава върху миграционните потоци кой влиза на територията на Европа, как може да бъде натурализиран тук. А на местно равнище сме по-загрижени във връзка с въпроси като социалното сближаване, съвместното съществуване, процеса на интеграция, като се имат предвид многообразните прослойки на населението в градовете. Всички тези аспекти са взаимосвързани. Ако държавата наложи ограничителни политики, това ще се отрази и на работата ни на местно равнище може да я затрудни. Ако държавата наложи ограничения върху събирането на семейства, то на местно ниво това ще се отрази, отрази върху качеството на живота на мигрантите. Трябва да правим разлика, освен това, между мигранти и бежанци. Такава разлика се прави на ниво законодателство. Държавите, които са подписали Женевската конвенция, са длъжни да предоставят закрила на бежанците, нямат право да ги връщат в страните им на происход – но като цяло, независимо дали става дума за бежанци или мигранти, в дългосрочен план политиките за интегриране са сходни. Държавата има законово задължение да предостави закрила на бежанците, няма такова задължение обаче за мигрантите. Има разлики между Северна и Южна Европа. В Северна Европа има програми за търсещите убежище, Независимо от къде идват хората, те след пристигането си в Швеция или друга северна държава, трябва да подадат молба за убежище. В Южна Европа има много ограничителни закони за убежището. Има много малко молби за убежище. Едновременно с това има много незаконни и економически мигранти. Важни са и двете групи, както бежанците, така и мигрантите. Но европейското законодателство поставя акцента върху бежанците, върху търсещите убежище. Много са ограничени средствата от европейския бюджет за финансиране на мерки по отношение на мигрантите. Предоставят се много малко средства за мигрантите и много средства за беженците. От друга страна, по-голям е броят на беженците потокът на законни или незаконни мигранти. Трябва да признаем, че в големите градове ежедневно се сблъскваме с незаконните мигранти. Тези хора живеят там и ако днес те пребивават там незаконно, утре може да пребивават законно. Затова и град Барселона работи с всички. В момента, в който ни е възможно, прилагаме политика на местно равнище към всички групи лица независимо дали пребивават при нас законно или не. Какво ще стане в Европа, когато 20-30% от навлизащите на наша територия подадат молба за обежище и тя бъде отхвърлена, например, в Германия? Това ще са 300 000 души. Ще се завърнат ли те в Сирия или другата? Не, те ще останат в нашите градове като незаконни мигранти. Сега ще се спра върху някои мерки за постигане на консенсус. Работим с много градове от западна, източна, северна и южна Европа. Работим с кметове, както от консервативни, така и по-прогресивни политически сили. И въпреки това постигаме известен консенсус. Явно е възможно на местно равнище да се постигне някакво ниво на консенсус. Изготвихме и харта, с която разполагате всички. В тази харта постигаме консенсус за необходимостта от категорична водеща политическа роля. Кметовете трябва да излизат с политически изявления за интеграцията. Не бива да странят от този въпрос, тъй като то е от значение за всички наши граждани. Кметовете трябва да проявят смелост и да са по-категорични. Трябва да има регионално и междуинституционално сътрудничество между отделните нива на администрация. В настоящата криза повечето системи на държавите членки се провалиха и трябваше да прибегнем до местното ниво. Кметовете по места трябваше да се погрижат за настаняването на стотици хора в Германия, Финландия и немалко други европейски държави. В крайна сметка, трябваше да реагират кметовете, представляващи градовете. Трябва също така да се установят политики на радушно приемане на мигрантите подобно на германската култура. Трябва да постигнем конкретни резултати за тези хора, да им обясним как функционират нашите общества, какви са нашите закони и традиции. За целта са ни необходими повече ресурси за обучение. Мигрантите трябва да получат достъп до образование, за да не се стигне до социална изолация. Нека им предоставим достъп до образование, до основните ни обществени услуги. Първоначалните разходи ще се превърнат в полезна за бъдещето инвестиция. На местно ниво, на ниво общини, трябва да отразяваме на ниво персонал културното многообразие на Европа. Ще трябва също така да се рационализират и политиките ни, например в областта на образованието. Сега ще изляза с няколко общи препоръки. Първо, интеграционната политика, нейното финансиране трябва да са задължителни в държавите членки. Трябва да има задължение за разработване на стратегии в тази област. Градовете трябва да имат пряк достъп до извънредната помощ. В момента процесът е прекалено дълъг. Прекалено дълго време минава до отпускането на средства. Необходимо е също градовете да имат пряк достъп до фонда АМИ, фонда за бежанци, миграция и интеграция. В момента градовете не получават пряко финансиране по този фонд. През изминалите пет години ОНА и други градове не получаваха средства по европейските фондове. Трябва също така да се разшири обхвата на финансирането. Трябва да се финансират действия насочени не само към бежанците, но и към мигрантите. Трябва също така да поставим по-силен акцент върху интеграцията в Европейската програма за миграцията. Бежанците трябва да бъдат интегрирани най-вече в по-големите градове в Европа. Важно е също така, важна е и инициативата Urban Innovative Action, новаторски действия в градовете. Трябва също така на политическо ниво да признаем, че незаконната законната миграция е факт. Ние вече работим с тези хора. И нека проявим смелост и признаем каква е реалността. Призовавам също така за прозрачност и отчетност по европейските фондове. Държавите членки трябва ясно да отчитат разходването на средствата. Как са били изразходени средствата през изминалите 5 години в Испания, например? Средствата от фондовете за интегриране? Не мога да ви кажа. Трябва да знаем също така дали всички държави членки са се възползвали от финансирането, какъв процент от финансирането е бил предоставен на регионите и градовете, има ли държави, които не са се възползвали от финансирането в пълния му размер. Трябва да знаем всичко това, за да подобрим качеството на работата си в бъдеще. И накрая ще ви дам конкретен пример от моя град, от Барселона. Прилагаме един междукултурен модел, който предлагаме, Не става дума за универсален модел, но постигнахме някои успехи на ниво местна политика. Първо препоръчваме колкото се може по-бързо да се започне работа с всички пристигащи в града, за да се избегне сегрегация, в това число и с нередовните мигранти. Местните регистри са инструмент, който функционира много добре във всички испански градове. Искаме също така да насърчаваме и прегрупирането на семействата. Вече сме установили много успешна система за обслужване на едно гише. Тя се финансира на 100% от местната администрация. Тази система миналата година подпомогна над 12 000 мигранти и бежанци. Работим също така и с НПО. Не бива да забравяме за гражданското общество. То значително допринася за интеграционния процес. Трябва да се прилага и стратегия за противодействие на слуховете, за да въздействаме на общественото мнение. Важна е също така и медиацията по време на конфликти. Както знаете, Барселона бе много сериозно засегната от економическата криза, от политиката на силно свиване на държавното финансиране. Първоначално безработицата бе 7%, а по време на кризата нарасна в рамките само на няколко години на 22%. И каква смятате бе позицията на гражданите? по отношение на миграцията. Проведохме проучване, в което ги попитахме какво мислят за миграцията. Проблем ли е според тях или е нещо съвсем нормално? Установихме, че е намалял по време на кризата броят на гражданите, които гледат на миграцията като проблем. поне в Барселона. Поне в Барселона гражданите не винят мигрантите за кризата, както правят някои други европейски граждани. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за интересното изложение. Опитах се да ви прекъсна, но не можах. Искахме да ви изслушаме до край. Сега ще дам думата на господин Ландабасо, изпълняващ длъжността директор на отдел приобщаващ растеж, градско и териториално развитие и Северна Европа в Европейската комисия. Имаше много коментари и въпроси визиращи комисията. Комисията бе упомената не веднъж, както от нашите гости, така и от членовете на двете ресорни комисии. Господин Ландебазо ще ни предостави актуална информация за предложенията на Генерална дирекция регионално развитие за програмата за градовете. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност а, да се изкажа тук на това е изключително интересно изслушване. Хубаво е, че ние с комисията последни ще се изкажем, защото това ни дава възможност да пообмислим нещата. Ще започна с основното. Какво е, представлява градския дневен ред и е, защо е необходим. Това е рамка за политиката и за нас градските политики са интегрирани ориентирани към местоположение цели с трияка смисленост, включване на градското измерение в политиките, план, планове за действие и работа в партньорства. В договора не съществуват точно думите градска политика, но има териториално сближаване като формулировка. Така че това е една а, добра а, кукичка за нас, а, която ни води към настоящата тема. Защо е необходим градския дневен ред? Това е проверка на реалността и а, именно градовете, нашите политики успяват или се провалят. Това е мястото, където европейските граждани виждат или не виждат стоеността на нашите дейности. Ето защо ние се интересуваме от това да продължим конструктивно, градивно това усилие, което е заедно, съвместно на Европейската комисия с вас, парламент, с Комитета на регионите. И така набързо в политиките градското измерение, е включването на градовете в планирането и включването на градовете в постигането на резултатите. Ако прочетете подробно работната програма на комисията за 2015, ще видите, че там е написано черно на бяло, че комисията търси по-добро партньорство с градовете, за да могат да станат по-ефективни политиките и въздействието на място по-ефективно. И това се включва в формулировките за местно развитие. И така, защо градовете? И професорът и а, съпредседателят споменаха, че а, става въпрос за 3-4 три четвърти от ам, ам, економическото развитие, БВП, се генерира в а, градовете. Защо така и е голяма част от а, приоритетите от плана Юнкер също така са свързани с градовете. Защо? Защото там има много сериозни фактори, които а, предопределят регионалното развитие. Сега малко по-набързо да действам напред. Какви са практическите резултати от градския дневен ред? След малко ще видите колко много елементи от нашата градска политика са включени тук. Но в този конкретен въпрос градския дневен ред има партньорства, около 12 теми. Първите 4 са започнали, благодарение на холандското председателство и целите са изключително осезаеми и практични. Планове за действие. Труден, а, интерактивен и хаотичен ще бъде процеса. Тъй като тези планове трябва да бъдат прияти от всички ам, заинтересовани страни около масите. Всеки един от 15-те на всяка една от 12-те маси. Господин Обрис каза, че вероятно трябва да мониторираме този процес, да го наблюдаваме, за да може да се получаваме бързо и да превръщаме всичко това в предложение за бъдещето. Ами, това е начин да действаме по този начин. И така, управлението в този смисъл го използваме като сърцевината на една ефективна и ефикасна градска политика. Много от вас говориха за хоризонталното и вертикално управление. Хоризонтално с всички заинтересовани страни, малко изкусани понякога, институционални граници се продоляват, а вертикалното е на различни нива. И добрата градска политика трябва да е в рамките на една добра регионална политика, защото има определено ам, връзка между двете. И сега съвсем набързо, какъв е политическия контекст? Надяваме се, че за разлика от това, което виждате, политическия контакт скоро ще бъде много добра политическа рамка на име Пакт от Амстердам. Именно заради това работим с много от вас тук и с Холандското председателство, за да изградим подходяща политическа рамка и да разработим нашата градска политика именно в тази рамка и да активизираме всички, които са свързани с нея. Затова ни е нужна подкрепата и смятам, че имаме на Европейския парламент и това, което се прави и ще се прави в Комитета на регионите и Економически и социален комитет. Има интерес по причините, които вече споменах за комисията а, имаме а, проектна група, която се води от двама заместник-председатели на комисията. Има междуведомствена група, а, поне 20 са гиранци директори, които са в нея и поне 6 с звената, които са посветени изцяло на политики а, от градско естество. Както казах, това е изключително важно за нас. Много са, силни са връзките с много от приоритетите в плана Юнкер и а, тези 12 приоритетни теми. Ако а, някой има предложение, би трябвало те да се преразглеждат, защото не би трябвало да са а, ригидни, да не се променят никога. И така, какво е а, свършено до момента? Четири пилотни партньорства за бежанците ще се водят евентуално от Амстердам или, или още един град в Европа а, през февруари Предстои също така и ам, оценката на въздействието а, в териториално отношение, енергийната ефективност, директивата и всичко това. Разработваме и платформа за данни, в градовете, трябват ни показатели, сравними показатели, всичко това го правим съвместно с центрове за изследвания. Също така включваме в една обща картина всички ам, инициативи, които а, могат да се а, включат този смисъл изграждаме нещо като а, обслужване на едно а, гише. То не е точно обслужване, но се надяваме до края на годината да е пълна картината, да сме включили всичко, което има отношение. А, и също така има и градските иновативни а, дейности. От март насам а, съществува това, вероятно го знаете. Има четири основни ключови елемента, освен 12-те приоритета, споменах, бежанците и търсещите обежище 50 хиляди за 3 години до 5 милиона. Всяка една по темите се очакват обективни оценки. Това е първата покана за предложение. Имаме боли близо 300 милиона. За това и лабораторията ще ни позволи именно да видим какво е възможно в следващите години. Европейските структурни фондове, структурни инвестиционни фондове, какво казахме до тук? Мисля, че все пак последните години сме постигнали доста от 94-та, 100 милиона, 150 града. В момента имаме 15 милиарда, които се управляват директно от градовете. Доста сложни идеи. Така че нови средства, нови инструменти на политиката и за първи път комисията а, близо 15 милиарда се очаква директно от а, градовете да се инвестират. Нашите колеги от Европейския социален фонд също така в областта на социалното включване а, имат 1,2 милиарда. Имаме и Урбакт, Знаете също и за а, градските иновативни дейности, това, което споменах, е съществува Интерек и ЕСПОН. Това е, госпожо председател, накратко докъде сме стигнали с Европейския дневен ред за градовете. Разбира се, няма обстойност в моето изложение, но това е нашата посока. Благодаря, каза председателката. Това беше последното изложение и презентация и можем да продължим с дебата. Господин Катанин, заповядайте. Благодаря, госпожо Михайлова. Четирима желаящи от Комитета на регионите. Първо, нашия докладчик по темата. Заповядайте. Благодаря за дадената възможност да работим по градският е, наред е, и, и политиката въобще като цяло. Напълно съм съгласен с казаното от господин Олбрих наистина необходимо е да а, видим а, партньорите ни в градовете в прилагането на политиката, защото нали за това е кохезията. И сега говорим за ангажименти и за скорост на изпълняването им. Питам се и защо през изминалите 20 години не сме го постигнали, но може би ето сега е момента. Смятам, че презентацията на представителя на комисията е обещаваща, точна, но трябва да направим повече, за да имаме структурно участие на европейско ниво за това, което се случва в градовете и също как да продължим с ангажиментите, защото Европа има нужда от силата на тези градове. Може би точно за това говори господин Обрих. Затова не трябва да говорим за европейски график за градовете, а градска политика. Така както имаме регионална политика. Това, което виждаме всъщност в реалност е, че има все повече градове, все повече градски райони, които имат развита економика, където се осъществява някаква кохезия. Смятам, че регионалната политика може да се адаптира към градската такава и градската да се разшири към регионалната. Ето това ще се случва в реалност. И смятам, че Европейският парламент е с нас и че Европейският парламент трябва да установи структурни фондове, структурни действия, за да се осъществи това. И в реакция на казаното от всички оратори, градският а, дневен ред не е против регионите. Напротив, а, искаме комбинация между двете. И а не, не е Европа да казва как ние ще управляваме градовете си. Госпожа Хамза влезе в тази насока а, в своето изказване. И последното в реакция на господин Ерман с диаграмите. Той каза, че има градове с по-малко от 3000 души. Над 70% от европейското население живее в градски райони. 68, ако трябва да сме по-точни. И от тях половината са в градове с население под 100 000 души. Това е важно да се знае. Така че не говорим за мегаполиси, не говорим за огромни градове, говорим за средни, много големи градове. Например, градове с 20 000 жители, които си имат функциите на град, с център, които са център на регион и а, имат връзки на европейско ниво. И също има а, градове с огромен брой жители, над 20 000, които пък а, нямат такива функции на градко ниво. Именно за това ние трябва да работим по този въпрос сега, защото след 20, за 25 а, години европейското население се съсредоточи в градовете и така ще се напред. Затова трябва да действаме сега. Благодаря. А сега вам, господин Ван Нистерой. Благодаря. А, госпожи и господин председатели, наистина е много добра възможност за европейските институции да седнем тук заедно и да разискваме тази пътна карта за градската политика. И също а, този пакт от Амстердам. Вече стана ясно защо. Защото от 20 години имаме градска политика. Но когато Европа започна с Делор, тогава имахме Европа на регионите, а не Европа на градовете. Какво направихме тогава? Просто а, отворихме вратата за градовете. Това е много важно в този момент. Така както каза господин Ландабалсо, ако погледнете по договора, имаше едно нещо, което беше добавено териториална кохезия. Точка. Това е единствената промяна. И там имахме размисле за бъдещето развитие Европа 2020 и нататък. Винаги ще имаме натиск. Но това което става на териториално ниво, може да бъде разгледано в различни аспекти териториална кохезия, економическо развитие и така нататък. Ако градовете, ако градовете играят по-важна роля в цялостната картина, тогава може би нещата ще се променят. Това е зад пакта. Въпросът ми е към господин Ланда Босо, както и към другите оратори. Дали мултистепенното управление на градовете дава решение на всички въпроси? И дали се прави връзката на европейско ниво? Дали не можем да имаме по-пълна градска политика? мисля, че вече имаме вече някакъв такъв опит. Миналата година създадохме условия, предварителни условия, ексанте условия, за, за интелигентните градове, за, които водят специализацията на регион. Това е нещо ново. вече имаме подобни градове, които участват и по енергийните ресурси и други. Това е нещо съвсем различно. От друга страна, говорим за градска политика и как тя ще се свържи в отделните райони. Идеята е как, да ви разберем каква е, каква е а, разликата в пакта. Сега, доколкото разбирам, изключим нови елементи в пакта. Не така, както беше предвидено преди с а, декларацията на съвета. Не. А сега директно да се включат партньорите, от социални партньори, тези, които се занимават с жилищните проблеми и така нататък. От големи градове, от малки градове. Това е директно включване и трябва да намерим нов баланс. И искам да знам как ще стане това. Нима ще имаме нова декларация там седа На теория? Или ще имаме нещо друго? 150 споразумения а, са направени с различни партньори в градовете. И вие казвате, да, да, искаме това да се включи в стратегията Европа 2020. Така че а, сега пакта от Амстердам става една а, инициатива с поделени отговорности. Та, как ще стане това? Нека да спра до тук. Определено е интересно да видим как точно ще ни се отрази през май месец, когато получим този пак, Как ще, ще, ще го видим това щастие. Да, наистина интересно. Интересно предвиждане за щастието ни през май. Добре. Аз сега дам думата на съпредседателя. Следващият оратор от Комитета на регионите госпожа Танге Лопе. Ja, ähm, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, Напълно разбирам обезверението, което изразихте по време на първия кръг от изказвания във връзка с политиката за градовете от изминалите 20 години. През изминалите 20 години постоянно се излизаше с декларации, очертаваха се цели, но не се предприемаха почти никакви конкретни действия. Мисля обаче, че имаме повод за оптимизъм, защото постигнахме нещо. Постигнахме общо разбиране по редица аспекти. Например, във връзка с значимостта на градовете за развитието на Европа и за постигането на общо европейските цели. Постигнахме общо разбиране и по въпроса за интегрирания подход. Само интегрирания подход може да доведе до решаване на проблемите. Има и още един трети аспект, по който постигнахме консенсус, а именно, че градовете не бива да се противопоставят на другите териториални единици и че не се изчерпват единствено с големите градове. Мисля, че това бе крачка напред. Пактът от Амстердам също ще бъде крачка напред в рамките на една нова градска политика. Трябва да признаем, че тази градска политика ще се доближи доста и до общоевропейската такава, тъй като ще стъпи на по-добро регулиране, по-добро финансиране и по-добро координиране. Няма да залага на нови законодателни актове, а на по-координираното прилагане на вече действащите. В рамките на по-доброто координиране трябва да се постигне по-добро координиране на всички нива, на местно и регионално равнище, на национално ниво, както и на ниво Европейски съюз. Това е набелязано в настоящата редакция на пакта от Амстердам. Ще трябва към това и да добавим нещо според мен. Координирането на ниво Европейски съюз не може да се увенчае с успех, ако се свежда само до координиране на дейността на отделни генерални дирекции. Необходима е една фигура, която да координира всички тези действия, например в лицето на заместник-председател на Европейската комисия. Вече говорихме по този въпрос и мисля, че в работната програма на комисията за следващата година това трябва да бъде отразено. Говорихме и за основните принципи на териториалното сближаване. Пактът от Амстердам трябва да е с оглед на сближаването и един от основните инструменти на градската политика. Един от основните инструменти за една ефикасна градска политика. Мисля, че във връзка с това трябва да се изтъкнат някои елементи, като например елемента на задължителност. Не бива след три години да си кажем чудесно, но какво последва от всичко това? Нищо. Трябва да се въведат обвързващи цели, ще трябва също така да се гарантира и колкото се може по-голяма прозрачност, включително и по отношение на участието на отделните нива на управление и на отделните градове. Освен това, трябва да се гарантира и участието на всички действащи лица. Сега ще се спра върху нещо, което е особено важно за мен и което бе обсъдено и днес. Нямаме време сега да въведем една тригодишна процедура, след това да й направим оценка и да помислим как да продължим работа в бъдеще. Мисля, че в името на прозрачността трябва да се предвиди график, който да предполага редовно докладване, редовно наблюдение, при това не само от страна на комисията, но и от страна на Европейския парламент и на Комитета на регионите. а трябва да вземем предвид и следващия период на финансиране по структурните фондове. Във връзка с това трябва след година и половина да се изготви бяла книга, в която да се обобщи постигнатото до този момент и да се предвидят още по-обвързващи цели за остатъка от периода. Това е моята позиция от името на Комитета на регионите. Надявам се, че ще ме подкрепяте и в бъдеще. Thank you. Please. Благодаря. Следващият оратор господин Рипало. Е, for... Благодаря за дадената дума. Първо, това, което мислех да кажа, вече беше казано от други, но най-важното е, че ако искаме да имаме един общ холистичен подход, най-важното е да чуем за едни такива съвместни заседания между отделни власти и какво точно разбираме под градска политика. Градско винаги е свързана с, с региона. Тя, тази политика може да работи само ако наистина има тази връзка. Чуваме примерно за Билбао и е, музея Гугенхайм, но и колко пари се печели там за над 100 милиарда, но не се говори за инфраструктурата, която се изгради около Билбао, за да се съществи връзката с града. Ето това е а, градската политика. Тоест, не винаги а, един район а, означава, че трябва да се развие инфраструктурата само там. Напротив, трябва да има връзка между отделни градове, отделни центрове и как тези градове да работят заедно помежду си. Само така ще имаме един процес, който ще е пълноценен. Там ще участват и е, университетите, и другите научни звена. Те ще са част от университета и ще работят е, така трансгранично, така да се каже. Ако успеем да постигнем това, и работим заедно на всички нива, тогава ще бъдем удовлетворени от пакта от Амстердам. Благодаря. Благодаря. И госпожа Фанели. Благодаря. Госпожи, господин председател, и благодаря за тази много полезна, интересна дискусия. Искам да а, дам пример с Италия. Единственото от 28-те държави, която стартира програма посветена на градските региони. 10 милиарда евро, половината от структурните фондове, отидаха в тази програма. И с този цикъл програми ние очакваме а, пълен принос към 13-те най-големи италиански градове. И аз съм убедена, че градският план, градският график ще бъде пъл, пълноценен, ако се станат ясни компетенциите на град, в, относно градовете, както на национално ниво, така и на ниво Европейска комисия. имаме нужда от подобни програми, действащи национални програми, които да са посветени на градските райони. Мисля, че това е нещо, което трябва да опитаме и това в рамките на дискусиите, които водим. Мисля, че е добре да дефинираме предварително нагоре по веригата елементите на тази политика. Това е политика, не просто дневен ред. И смятам, че тази политика трябва да, да има освен национален аспект и регионални, защото Европа се промени коренно и имаме нужда от ясен финансов критерий, както и финансов бюджет и контролиращ капацитет, за да се измерват промените в управлението на градовете, както и в резултатите. Радвам се да чуя какви, какъв избор сте направили, защото наистина иммиграцията и бедността са приоритети. Това е много важно. Обедена съм, че казаното по тази тема ще послужи и ще вдъхнови политиците за економически растеж, за устойчиво развитие, за цифровизация. Смятам, че всички тези теми са фундаментални, ако искаме да имаме една Европа, обогатена с териториалната кохезия. И също смятам, че трябва да се осмелим да включим в тази обща визия няколко добри примера, няколко опита да ни се покаже как точно функционират градовете, където има примерно иммигранти, как се работи съвместно с държавите на происхода. И как някои градове се справят много по-бързо с такива различни нови проблеми. Смятам, че това може да стане чрез конкретни инициативи конкретен опит и по този начин ще обогатим нашият дневен ред. Знаем, всички искаме конкретна политика, която да, се, да промени лицето на Европа. Благодаря. А сега, тъй като имаме представител на съвета, имаше съвет, въпроси към холандското председателство, господин Ван Дъргот Имате думата за много кратичък отговор. Part of, of the job to be brief. Yes. Това е най-трудната част от работата ми. Необходимостта да съм кратък. Okay. Perhaps I, I should sit at work now. Marvelous. This was my first minute. Чудесно. Така мина първата минута от изказването ми. Благодаря ви за организирането на днешната проява. Благодаря и на двете резорни комисии, тази на парламента и на комитета на регионите. Днешната проява бе изключително важна, много интересна. Тя бе проведена и изключително своевременно. Отбелязах днес, че проявявате оптимизъм. Проявяват оптимизъм не само членовете на двете ресорни комисии, но и вашите гости, господин Паркинсон. Заяви, че в миналото прекалено много сме залагали на думите. Но нещата се свеждат не само до думи, те се свеждат и до гарантирането на участието на градовете и на държавите членки в изпълнението на програмата Юнкер. Ние сме убедени, че ако комисията иска да постигне целите си, трябва активно да си сътрудничи с градовете и регионите. Особено сме благодарни и на госпожа Вестфал, докладчицата на парламента за отличния и текст, посветен на градското измерение на европейските политики. Става дума не само за кохезионната политика, а за всички области на политика на Европейския съюз. Нека загърбим клишетата и нека се съсредоточим върху програмата на комисията Юнкер. Днес отбелязах и известен динамизъм. Говорихме за градските партньорства, както и за новаторските действия по отношение на градовете. Инициативи подети от Генерална дирекция регионално развитие в комисията. Тази дирекция играе в момента много важна роля при разчупването на клишетата и прилагането на интегрирани политики. Само чрез интегрирани политики държавите членки и градовете могат да допринесат за прилагането на програмата Юнкер. Всичко това вече са някакви нововъведения. Какво иска да постигне председателството през месец май? Стремим се към консолидиране в рамките на конференцията на ниво министри в Амстердам. Убедени сме, че държавите членки проявяват воля за установяване на партньорство в този процес. Това е процес на много нива. Той не се ръководи от комисията, не се насочва от съвета. В този процес трябва да участват и всички градове и региони. Ние се нуждаем от техния експертен опит. Убедени сме, че градовете ще дадат положителен принос през месец май. Ако това наистина бъде така, ще го отчетем и на съвета по общи въпроси на 21 юни. Ще излезем с изявление, в което ще заявим, че това е новият подход на съвета. Защо е необходим този нов подход? Вече бе упоменато, че в комисията има 20 генерални дирекции, които по един или друг начин работят заедно с градове. Понякога тези генерални дирекции, някои от тях не знаят с какво се занимават останалите. Някои служители не знаят какво точно се прави във всички области на работа на комисията. В седем от тези генерални дирекции има звена, посветени на политиката по отношение на градовете. Моят колега в комисията работи за обединяването на работата на всички тези звена. Работи за постигането на по-добро регулиране. Това е една от целите на комисията Юнкер. Това е целта, която трябва да постигнем, ако искаме да консолидираме работата си. Това бе всичко от моя страна. Надявам се, че не бях прекалено пространствен. Достатъчно кратък бяхте. Дадохте ни и цялата необходима информация. Господин Катаньо, Имам въпрос към гостите ни. Желаете ли да добавите нещо под формата на заключителни бележки преди да закрием заседанието? Господин Паркинсън, исках да провокирам, но не исках да проявя негативизъм. Мисля, че документът, който разглеждаме, е един от най-добрите, изготвени през изминалите години. Изключително важно е да се постигнат резултати по него. Това беше посланието ми. Аз съм оптимист. Исках да отправя оптимистично, не песимистично послание. Госпожа Хамзан, съвсем наскоро почти приключих последващата оценка на интегрираните проекти за градско развитие по структурните фондове за изминалия програмен период. Хареса ми вашата идея за това, че трябва да си извлечем полуки от тези оценки. Всъщност, никой не ги чете, но те съдържат информация за това, къде може да окаже въздействие Европейската комисия при мерките отдолу нагоре. Програмата за градовете е повече от добре дошла. Казвам това като представител на град, като човек, който работи в градска управа, но реалността в Европа се променя и политиките, партньорствата трябва да бъдат приспособени към тази нова реалност. Трябва да се отчетат градовете и техните проблеми. Необходими са действия. Благодаря ви. Благодаря на всички наши гости. Благодаря на членовете и на двете ресорни комисии. Господин Катанел, имате думата за заключителни бележки. Благодаря, госпожо Михайлова. Съвсем накратко. Искам да благодаря на всички гости за интересните и ми провокиращи изложения. Благодаря и на членовете на двете ресорни комисии за много активното им участие в днешното заседание. Три заключения. Първо, Европейската програма за градовете, според мен, трябва да е насочена към всички градски райони в Европейския съюз. Напълно съм съгласен с господин Веркерк по този въпрос. Европа се отличава от останалите континенти. Изложението на господин Херман показа колко вярно е това. Европа се отличава от останалите континенти, тъй като тук има много по-малки градски райони. Няма толкова много големи градове и мегаполиси. За сметка на това има много малки и средно големи градове и градски райони. Затова и град, програмата за градовете трябва да отчита това. Трябва да отчита специфичното положение в Европа. Второ, тази програма трябва да заложи на подхода отдолу нагоре – Тя трябва да гарантира участието на градовете, на големите градове, органите на местно и регионално самоуправление и на регионите при разработването на конкретни политики. Опитът ни показва, че обикновено между отделните нива на местно самоуправление се установява сътрудничество. Регионите и градовете обикновено си сътрудничат, не си съперничат. Третият ми извод. Напълно съм съгласен с господин Олбрихт за необходимостта от европейски градски политики не просто от Европейска програма за градовете. Европейската програма за градовете и пактът от Амстердам трябва да са насочени към установяването на по-добри европейски политики за градовете. Пактът от Амстердам трябва да е с високо качество. Надявам се, че ще можем да допринесем за постигането на такъв текст, на текст с високо качество. Първата му редакция вече е добра отправна точка. Определено се нуждаем от по-добри политики за градовете. Кметовете, политиците на местно равнище, представителите на органите на местно и регионално самоуправление се нуждаят от по-добри инструменти, за да създадат и по-добри условия на живот за жителите на градските райони. Това е крайната ни цел. И така, мисля, че ще можем да постигнем по-добри резултати. Госпожо Михайлова, благодаря ви и надявам се, че в бъдеще ще имаме и други възможности за размяна на мнения и идеи по този важен въпрос. Много ви благодаря. Нека и аз кажа няколко думи. Уважаеми членове на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, уважаеми колеги от Комитета на регионите, господин Катанел, госпожи и господа, нека благодаря на всички наши гости за техните изложения. Благодаря на членовете и на двете ресорни комисии за участието им в дискусията. Всички осъзнаваме, че днес Европа е в процес на териториална трансформация, че е изправена пред безпредседентни социални, економически екологични предизвикателства. Градовете, големите градове и градските райони са лаборатории за новаторство. Те могат да допринесат за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Обедена съм, че ние разработващите политиките носим голяма отговорност за поставянето на началото на Европейската програма. Трябва да работим активно за разработването на политики, насочени към справянето с предизвикателствата в градските райони в Европа. Вече повече от 20 години говорим за необходимостта от отчитането на градското измерение на политиките ни. Излезли сме с немалко декларации, разработили сме немалко процеси, предприели сме и немалко малко други мерки. Но нека сега сложим край на разискванията. Нека установим реални партньорства, нека разработим конкретни проекти и планове за действие. Вярвам в необходимостта от амбициозни цели, цели, които да допринесат за прерастването на целите по стратегията Европа 2020 в дела. Вярвам в подход, който насърчава установяването на нови методи на работа на всички нива на управление. Днешното заседание е един добър пример за такъв нов подход, за нови методи на работа. Нека изтъкна накрая няколко елемента. Първо, Градовете ще бъдат в основата на тази политика. Затова смятаме, че териториалното измерение на кохезионната политика трябва да бъде подсилено. Предстоящото преразглеждане на стратегията Европа 2020 е прекрасна възможност за отчитането на градското измерение. Освен това, смятам, че Европейският съюз се нуждае от нови методи на работа, за да повиши съгласуваността между отделните си политики, за да насърчи взаимодействието между регионалното и другите нива на управление. Немалко политически инициативи по отношение на градовете към момента се припокриват, от тях не проистичат ясни допълнителни ползи. За да се избегне такова припокриване, градското измерение трябва да бъде отчетено във всички области на политика, свързани с градовете. Във връзка с това приветстваме участието на органите на местно и регионално управление при разработването на концепция за национални политики по отношение на градовете. Подходът отдолу нагоре, както упоменахте, е от основно значение, тъй като един от основните проблеми е разработването на политики, водещи до осезаеми резултати по места. Опростяването трябва да продължи да е сред основните елементи на програмата за градовете. Ако искаме да се справим с предизвикателствата по места, ще трябва да разработим политики, намаляващи административната тежест и подпомагащи органите на местно и регионално управление при постигането на осезаеми резултати. Съответните източници на финансиране европейски, частни и национални, трябва да бъдат комбинирани, трябва да бъдат предоставени на действащите лица по места за реализирането на проекти, от които ще проистекат дългосрочни ползи за обществото. Убедени сме, че тази година ще постави началото на ефективно и ефикасно изпълнение на програмата за градовете, както и на бъдещите политики на Европейския съюз за градовете. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви за участието. Закривам заседанието. Ще припомня на членовете на Комисията по регионално развитие, че следващото ни заседание е на 15 февруари след обед и на 16 февруари сутринта. Благодаря и на преводачите от името на всички ни. Благодаря ви. Закривам заседанието.